становище на Комисията по околна среда за стандарти за емисии за нови лекотоварни превозни средства. Първо гласуваме за компромисно изменение А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото е компромис Б. Това е трета страница в моя списък. Компромис Б. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43 това е по мотив 15. Авторът е господин Стъркс. Кой е за? Дали всички ме слушат? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение се. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Ще проверим по електронен път. Компромисно изменение С. Моля, гласувайте. Everybody voted. Дали всички са гласували? Край на гласуването. 17 за, 16 против, 2 въздържали се. Компромис С е прият. Сега е изменения за датите. Започва от член 7, алинея 1. Предлагам да гласуваме анблок. Гласуваме анблок за 16. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се с явно мнозинство. Сега блок 17. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по блок 17. Начало на гласуването. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 17 за, 18 против. Отхвърля се. Компромис Д е следващото. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Е. За? Против? въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля. Компромис е. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 17 за, 18 против. компромис е. се отхвърля. 95 сега. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път 94, изменение 94, моля гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 17 за, 17 против, 1 въздържал се, отхвърля се. Сто. Извинете, 101. Извинете, 101 се обхваща от изменени 25, така че 100 на господин Алхадрави. Моля гласувайте за. Против въздържали се. Нека да проверим по електронен път изменение 100. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 19 за, 16 против. Приема се. 126 сега. На господин Ликия. Кой е за? против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 126. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 18 за, 17 против. Приема се. 50 на господин Драви. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим по електронен път. 50 от господин Алхадрауи. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 18 за, 17 против, няма въздържали се. Сигурно Господин Тейлър сигурно е ужасен от това, че винаги мнозинството е толкова малко. Не, това е изключение, господин Тейлър. Сега 52. Кой е за? А кой е против? Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 52, моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 18 Заприема се. 51 отпада. Сега гласуваме по блок 18. Нези, които давна работят в парламента, мислят, че ако вече сте започнали, няма да ви пусна, ако гласуването е започна, няма да ви пусна в залата, но няма да, няма да постъпвам така. И така гласуваме по блок 18. За. Против. Въздържали се. Да проверим по електронен път. Моля, гласовете по блок 18. И господин по подобри нещата значително. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Това е оскърбление за председателя. И така, край на гласуването. Ето, 24 за, 13 против. Приема се. 68. Господин Фиедансов, беше на време за своето гласуване. И така, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 70 отпада. Така че гласувам за първата част на 83. Осемдесет и седем. Така. Ми беше казано. 87 либератски. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 109 на госпожа Тикал. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Сто и 158 отпадат. Сега има и заменения за производителите от 88 до 104. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега останалите изменения. В 55. На господин Фиданса. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим 55 по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 18 за, 18 против. Отхвърля се. 67. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 69. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 89 отпада. Следващото гласуване на анблок това са 90, 96, 97, 98. Кой е за? Кой е против? Да проверим по електронен път. Проверяваме 90, 96, 97, 98. Анблок, моля гласовете. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 18 за, 17 против. Приема се. 110 е оттеглено. 111 е следващото на госпожа Файон. 111 кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 127. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 17 на докладчика, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 132 на госпожа Тика, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 18 на докладчика, кой е за, кой е против? Въздържали се. Приема се. 19 на докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 133. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 135. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 20 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 134. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Нека да проверим 134 по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 19 за, 19 против. Отхвърля се. 136. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 138. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 140. За? Против? Въздържали се? Мисля си, че се отхвърля, но нека да проверим по електронен път. 140, моля гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 18 за, 20 против, отхвърля се. 150. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 151. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Мисли се, че се отхвърля, но нека да проверим. 151. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. 15 за, 23 против. Отхвърля се. 24. Разделно гласуване. Първия параграф. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Втория параграф, кой е за, кой е против, въздържали се, също отхвърля се. 152, кой е за, кой е против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път 152 и 153. Те са идентични, моля гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 18 за, 20 против. Отхвърля се. 154, 155. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 162. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 166. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 32 е следващото. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 33. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 34. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 35. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 36 са против, въздържали се, отхвърля се. 41 отпада. 44. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 49 тогава отпада. Сега гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 32 за, 4 има против, 2 въздържали се. Приема се становището. Поздравления за господин Власък. Колеги, тъй като вие сте толкова дисциплинирани и толкова ефикасни, имаме среща с госпожа Даманаки в 9.35, за това обявявам почивка, докато дойде госпожа комисар. Моля, не се отдалечавайте прекалено много за да можем да изслушаме комисар Даманаки и, разбира се, госпожа Майснер посреща това с голямо удоволствие, така че подновяваме работата си след 15 минути. Благодаря. Okay, colleagues, I don't know whether there's any members outside. Дали има някои депутати извън залата? Бихте ли проверили, е, Микели? Е, вкарайте ги, моля. Следващата точка на дневния ни ред е интегрираната морска политика. Докладчик е госпожа Майснер но аз с удоволствие приветствам с добре дошла госпожа комисаря, комисаря Даменаки, която отговаря за... Добре дошла в комисията транспорт и туризъм. Имаме е, вице-президента Калас, вас, господин Таяни, който отговаря за туризма. Тоест, е, в, нашата, в нашата комисия комисарите, които опират до нашето поле на действие, са добре познати. Добре дошла сте да участвате в дебата. Ако желаете да заемете мястото си в президиума и да вземете думата и предполагам, че госпожа Майсне, след това ще вземе думата. Имате думата, госпожа комисар. Благодаря много, господин председател. Ще се постарая това, което обещаваме, да не стъпвам, да не влизам в периметъра на господин Таянис и господин Калас. Уважаеми е, депутати, дами и господа, благодаря ви преди всичко за любезната покана по проекто доклада на госпожа Майсна за интегрираната морска политика. Това е повече от един е, от равносметка, този доклад. Потвърждава политическия подход на парламента и излагането на позиция, създаването на позиция. Вашето участие потвърждава демократичната законност на нашата, законния характер на нашата политика и аз съм ви признателен за това. Днес повече от всякога са очевидни конкретните ползи от е, е, един интегриран подход. Разразлива в е, Мексиканския залив, е, е, случаите на пиратски нападения са само два от примерите, които занимават обществеността. Е, но мрежата от предизвикателства е много по-голяма. Натиска върху морската среда за, по отношение на биоразнообразието, изменението в климата, все по-безскрупната е, експлоатация на морските ресурси, прекомерното е, ни е риболов е, е, се наслагват и предизвикателството като цяло е много по-страшно, отколкото отделните му елементи. И нашия отговор трябва да е цялостен и балансиран и хоризонтален по характер. В крайна сметка това е и смисъла на тази цялостна политика, морска политика. Тя трябва да отразява взаимодействието между економически, социални и политически интереси, да комбинира усилията в отделни сектори, отрасли, за да бъде максимално, да бъдат максимално ефикасни. Но е, къде се намираме днес? Съвсем накратко ще се спра върху отделните приоритети, поне във времето, както аз поех поста си в февруари. Ще започна с програмата Европа 2020 с устойчиво включващ, е, включващ економически растеж, заетост и иноваторство. Обедена съм, че различните морски отрасли могат да предлагат конкретно в е, е, много неща в тези економически трудни времена. Миналия месец ние започнахме едно проучване за сценариите и е, двигателната сила за устойчиво развитие на е, оце, океаните, моретата и крайбрежните райони. Крайната ни цел е да създадем една е, стратегия, е, хоризонтална стратегия за устойчиво развитие и е, която да създава нови възможности за разкриване на работни места в крайбрежни райони. За традиционните морски професори, професии като мореплаването или рибарството, за които би трябвало да, се, да гарантираме привлекателна кариера, но и за новите професии, които се появяват, като например обновяемите енергии или новите е, биотехнологии. Резултата на това, от това проучване ще е, е на лице 2012 година. Второ, друг приоритет е да се свърже е, защитата на морската среда с разработ, развитието на нашите е, морски крайбрежни райони. Това става като определяме границите за устойчивост на всички човешки дейности и съответно въздействие върху морската среда. Това се изразява на практика в е, директивата за морската стратегия, рамковата директива и пакета за изменения в климата. Третия приоритет, който ще спомена, се отнася до стратегията за морските басейни регионалният ударение върху една е, конкретна, създаване на конкретни определени на приоритетите според региони, като се набелязват, е, отразява се конкретната социално-економическа и е, обстановка и природна среда, такава има за Арктическия регион, за Балтийско море и за Средиземноморието. И в духа на заключенията на е, неодавнашния съвет по ГАЕРК, по общи въпроси и международни отношения, ние ще предложим една стратегия за Атлантическия регион до юни 2012 ще е готова. Четвъртия приоритет е свързан с е, хоризонталните приоритети, е, специално планиране, наблюдение и е, картиране, кадастър на морските райони. Да ви запозная накратко. Възнамеряваме да излезем с едно съобщение за специалното планиране до края на тази година, като докладваме върху напредъка и излагаме варианти, включително законодателни такива, за изработване на общ подход в целия съюз. Колкото до е, наблюдението на, на морета и океани, е, до следващия октомври 2010 година ще предложим една пътна карта, която води до създаване на обща среда за обмен на информация. Осъществяването на този проект ще даде възможност на националните власти независимо дали се борят с незаконна емиграция или други незаконни дейности, или просто е, проследяват е, морски, е, рибарството, рибарски дейности, да се ползват от информация, която генерират други отрасли. Предстоящия обяд е, на европейския е, е, пускането, пускането на, на морския атлас, европейски морски атлас е също важен елемент. Също времено това ще бъде положителна стъпка към създаване на една европейска мрежа за наблюдение на морските райони Е, във всъщност е, целта е да се подобри глобалното управление на е, морските райони и разбира се да се съобразяваме с конвенцията за морето, право, морско право. Международни форуми, като Международната организация по кръвоплаване, нашите партньори. След лятото комисията ще предложи проект регламент за финансиране на е, интегралната морска политика е, в следващите години. Предлагаме 50 милиона евро е, за годините 11-12 ако стъпим върху е, сумите, които вече са отпусни за пилотни и подготвителни проекти, ние разчитаме на е, подкрепа за, за е, приемането на този регламент до 2011 година, за да сме сигурни, че тази нова интегрална политика ще намери своето място в работата на следващата е, финансова, ще намери своето място в следващата финансова рамка. Наистина, зная, че вашия комитет, господин председател, е вдъхновен от е, духа на сътрудничество. Работейки заедно, ние можем да определим синергиите и да гарантираме последователност, която е целта на тази е, на морската политика. Както каза Косто, нашата е, надеждата е, ни дава тласък. Наистина е, това, тази фраза сега добива особен смисъл, особен смисъл. Ние всички сме е, в една лодка и се надявам на помощта на тази комисия, за да навигираме, да водим лодката в вярната посока. Благодаря, господин председател. That, uh, Благодаря, госпожо комисар. Наистина Както и предполагах, списъка от, на оратори е доста дълъг. Ще започнем, разбира се, с госпожа Майсна Топлачика. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашето въведение. Вече говорихме, е, с госпожо Даманаки, и разговаряли сме с вас, така, е, така че знае вече, че ние мислим в една посока по отношение на, тази, на цялостната интегралната политика.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 230 хиляди километра крайбрежни ивица за Европа. Е, развитието е такова, че е, хората от вътрешността на континента се е, местят обикновено към крайбрежието. Наистина голяма част от БВП на европейските страни се генерира именно в крайбрежни райони и те имат много важна роля за растежа на е, Съюза, така че би трябвало да помислим е, наистина е, за е, интереса. Е, 45% от целия ни износ минава по море и през пристанищата на големите пристанища на Европейски съюз. Преди 5 години на европейско равнище започнахме да мислим какво може да се направи, е, защото видяхме, че постижените ефекта не е голям, когато отраслите работят по-отделно. Затова решихме да потърсим подход, който да комбинира отделните отрасли. Това е, например, и корабоплаването, и корабостроенето, туризма, енергията от морето, опазване на крайбрежията, наблюдаване на, на, на крайбрежията, е, е, биотехнологиите и е, опазване на околната среда и климата. Същевременно, разбира се, повече транспорт, повече аутобани бяха построени, се предвижда да бъдат построени, да се улеснят и да се улесни работата и дейностите по рибарство. От 2005 година пета година наистина имаше е, е, предприяти мерки в е, това отношение. А сега в рамките на, на стратегията 2020 би трябвало наистина да помислим за един интегрален подход, да избягваме повторение, дублиране на дейности и, и спорни е, области. Това е смисъла на тази е, интегрирана морска политика. Е, е, тя ще трябва да е насочена към хората на Европа, е, които, е, които, чиято дейност и живот по един или друг начин е свързана с морето. Това наистина ме водеше при съставане на доклада ми. Зная, че тук в Транспортната комисия вече два пъти е представен доклад е, от е, е, господин Пичек от Следвих Холштайн. Междувременно той е, е, почина. С удоволствие бих разговаряла с него, но аз се занимах много задълбочено с неговия доклад. Е, и двамата докладчика до, до тук бяха, е, до сега са от Транспортната комисия. Сега вече по подробностите би трябвало да е, следваме е, процедурата, която имаме. По правило 50 е, трябва да работим. Комисията по рибарство също има функции на, на с съдействаща и е, е, с нея би трябвало също да е, работим съвместно. Е, до голяма степен има разбиране, че всъщност е, е, имахме така известни упреци, че елемента рибарство е твърде слабо засегнат. Е, логично е това да дойде от комисията по рибарство. Ние всъщност взехме преди това и аз отразих в доклада този момент. Наистина това, което господин Печик направи, нямаше секторен подход, а, интегрален подход и аз наблегнах на него, защото това е, от това можем да се възползваме в бъдеще. Да видим как може в бъдеще да развием именно този общ подход. Имаме параграф посетен на транспорта, на туризма, на рибарството няма отделни глави, но посветени на отделните отрасли но е, не, наистина неодавна е, доклада на господин, Ван Дален бе прият. Е, там има много неща, които се отнасят конкретно до транспорта, е, климата, е, екологията и в отделни е, области вече е, имаме доста готови неща от е, тези доклади, е, върху които аз е, стъпих в е, изготвяне на моя доклад. Колкото до процедурата, е, както казах, аз стъпих върху това, което има до тук, от синята книга, парламента. Вече отчитам и това, което е приложено или е на път да бъде приложено. И разбира се, кое заслужава да бъде развито в бъдеще, различните предизвикателства, изисквания. Е, едно от тях е тъй като Европа трябва да играе и има водеща роля в е, корабостроенето и както го наричаме зеленото е, корабостроене, Комисията би трябвало да има една стратегия за до 2013 година, е, специално в тази економическа област, за да продължи да има водеща роля в това. Е, следващия въпрос се отнася до е, катастрофата и бедствието е, с разлива в Мексико. Наистина Европа трябва да има капацитет да реагира на, на подобни аварии. Би трябвало да сме по-добре въоръжени и по-добре подготвени за подобни действия комисарката вече е, е, засегна е, за необходимите средства. 40 милиона за две години ще бъдат отделени е, за тази цел. Е, би е, трябвало и да създадем една крайбрежна един крайбрежен фонд, който да обхваща всички тези области. Това е по отношение политическото управление. В, е, тук всички държави членки, които имат е, крайбрежни ивици и комисията, да е, огледат стратегиите си, структурите, които имат, ако нямат такива, да ги създадат, ако не да ги интензивират, да имаме, да бъдат посочени добри практики от отделните държави членки, които са се доказали вече като добри. Е, е, трябва ни след това, е, трябва ни освен това и е, ни контактни точки за интегралната политика в отделните държави членки. Трябва да се съде платформа, ако такава няма, за обмен на интереси и, на, и групи по интереси. Наистина, е, е, Европейската мрежа за е, морски кластери е нещо, което функционира доста добре. Там се срещат корабостроители, академични среди, научно-изследователски представители на, изследователи и обменят мнения. Говорихте, госпожа комисар, за различните стратегии, за Северно, Балтийско море и така нататък. Наистина, е, когато остава дума за регионалните стратегии, е, трябва да се е, прилага напълно и да се, да, едно от ръководите начала да бъде и този, този интегрален подход, защото той гарантира наистина една стратегия, от която всички могат да спечелят стратегията за, за е, Средиземно море, е, също е, раз, разумно е да се развият всички области, да се потърси решение на проблемите там. Разбира се, тук трябва да следваме и съответните клаузи от конвенцията на ОНЕ. Разбира се, е, трябва да помислим коя от областите, е, от морските области могат да бъдат е, използвани най-добре. Молим комисията до 2012 година да ни представи една директива в това отношение, за да имаме ориентация. Вие говорите за наблюдение и да, обмен на данни, наистина това трябва да бъде съчетано с опазване на данните, за да може максимално да се използва тази информация. Въпросът възниква дали ни трябва допълнително, е, допълнителни средства за изграждане на такава информационна платформа. Наблюдение е, на крайбрежията, е, по това се води и дискусия в Германия. В доклада на господин Пичек е засегнат същия въпрос. Едно подготвително е, проучване би трябвало да се е, изготви е, но такова се осуети до сега. имаше такива идеи, но мисля, че тук има какво още да се направи. И накрая в глава Разни аз говоря за отделните области, които са засегнати, отделните отрасли, е, кои трябва да бъдат включени в тази интегрална политика, е, стратегията за е, изменение на климата 2020, сближаване на флотите, економическите институти е, на отделните държави имат много ноу-хау, би трябвало да го обменим и да е, наистина да развием е, традициите на Европа и да използваме потенциала си. Трябва ни и стратегия за устойчив туризъм. Ние сега имаме повече правомощия по отношение на туризма в, по силата на Лисабонската, след Лисабонския договор при сивите биотехнологии, сините биотехнологии при е, корабостроенето. Е, това е също въпрос, който трябва да бъде взет е, предвид и а, наистина, а, както виждате, един а, един доста пространен доклад с много широк обхват, защото наистина много области са засегнати, които имат, са взаимосвързани, взаимозависими и всички те опират до комисиите по транспорт и туризъм. Благодаря. Забравих нещо. Всъщност аз очаквам е, съвсем е, съзнателно поставям въпроси в своя доклад, е, за да подчертая, че всъщност интегралната политика е един добър подход и с тези въпроси искам да провокирам останалите институции да реагират бързо, за да развием тази, тази политика. Госпожо Майснер, вие знаеш, че парламентът обича думите оперативна съвместимост, интегриран, така че убеден съм, че ще са готови да споделят своето виждане по този въпрос. Господин Комоцакос от НП. Благодаря. господин председател. Искам да приветствам госпожа Даманакис. Добре дошла в тази комисия. И слушахме много внимателно нейното изказване. Тя заяви, че не би желала да иземва функциите на някого, особено на колегата си, господин Тъжани но транспорта и риболова са тясно обвързани с интегрираната морска политика. Това е една нова, сложна политика за Европейския съюз. Независимо от това обаче, тя оказва сериозно влияние на нашите виждания за морето и всичките свързани с него затруднения. Стараем се да намерим най-доброто и ефикасно решение за преодоляване на проблемите, свързани с економиката, околната среда, транспорта. Интегрираната морска политика е амбициозна политика. И тук в Европейския парламент ние се нуждаем от амбициозна позиция при поставяне на целите, внасянето на предложения – пред комисията и държавите членки. Казвам това, защото някои държави членки, с изключение на такива като моята, която е наистина една морска страна, трябва да изпълняваме поставените цели в интегрираната политика и първият ни приоритет, основният приоритет – заложен в доклада, е съсредоточаването именно върху тази тема. По-конкретно необходимо е да лобираме пред комисията и държавите членки, за да заемат по-активна позиция и интегрираната политика, морска политика, да бъде прилагана а, много по-ефективно. Именно поради това ние залагаме доста конкретни цели. Нека поговорим за управлението на морето най-напред. Госпожо комисар, не виждаме доста напредък да е постигнат в тази област. Остава още много да се върши. Трябва да имаме ефективно управление. И съм съгласен с госпожа Майснер, докладчика, която казва, че ние следва да направим една оценка на качеството и резултатността на мерките, които прилагат държавите членки, на регионите и на ниво комисия. Държавите членки имат задължението в най-скоро време да изберат лица за връзка, които да прилагат интегрираната морска политика. И като че ли повечето държави и членки а, изостават а, с назначаването на такива лица, няма оправдание за това поведение, то е необяснимо за нас трябва да обърнем много внимание на Средиземноморието, като имаме предвид особеното му економическо и социално значение. Знаем, че голяма част от риболова се извършва именно в Средиземно море. И по тази причина трябва да обърнем специално внимание на Средиземно море. Не всички държави с крайбрежие всъщност прилагат конвенцията за морско право и и държави членки, и страни кандидатки попадат в тази група и това е една голяма пречка пред прилагането на политиката. Всъщност не сме а, определили къде са разделителните линии между различните зони в Средиземно море и това се явява ничия земя, поради което е доста трудно да се прилага интегрираната политика в тази област. Що се отнася до наблюдението, и това го споменахте по-рано, комисията ще разработи една пътна карта за прилагането в държавите членки. Това може обаче да се окаже недостатъчно и комисията трябва да започне работа по определение и по определяне на правната рамка за този вид наблюдение на морето. Много проблеми ще се появят, особено с оглед обмена на информация и интегрирането на данните. Госпожо комисар, ще приключа с няколко коментара по доклада на госпожа Майснер. Бихме искали този доклад да е малко по-амбициозен по тази тематика. Пример ще дам да има повече позоваване на туризма в крайбрежните зони. Благодарение на Лисабонския договор ние а, вече разполагаме с основание за европейска политика в областта на туризма. И в доклада, според мен, се налага да се обърне повече внимание на туризма по крайбрежието. Още нещо, изследователската дейност и енергетиката. Това са две много важни теми, особено с оглед на възобновяемите енергийни източници. използването на морската, ветровата енергия. Необходими са допълнителни инвестиции в тази област. И що се отнася до възобновяемите енергийни източници, а, тук трябва да спомена трагедията в Мексиканския залив. Според мен успяхме да си извадим ценни полуки от а, тази кризисна ситуация. Международната общност търси а, отговор на въпроса и ние се опитваме да преценим какво може да се предприеме. Това е полезен опит и вие и вашите колеги би следвало да помислите а, как да влезете във връзка с американските власти, а, за да се запознаете с проблемите, с които те са се сблъскали, като например пропуски в системите, мерки, които е трябвало да предприемат предварително, за да, предупред, пред, за да предотвратят това тревожно събитие. Освен това, а, разполагаме с цял а, пакет а, мерки, по който обаче не е постигнат голям напредък. Много работа имате да вършите. И, а, господин председател, бих желал още малко време да ми дадете да спомена а, политиката 2013-2020 година за по-голяма интеграция в областта а, на островите. А, ние в Гърция а, сме наясно, с а, морето и влиянието, което той има. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на докладчика. Искам да благодаря и на госпожа комисаря, че е тук с нас днес. Искам да говоря от името на моя колега. Господин Флекенстайн няма възможност да се присъедини към нас. Днес той е докладчик в Сянка за социалистическата група. Сега ще сменя езика, за да бъда по-конкретна и да изразя мнението на колегата. Благодаря го на докладчика за представянето на темата за интегрираната морска политика. Ние подкрепяме тази политика. И освен това подкрепяме ем, промените в темата. Както докладчикът каза, трябва да се обърне внимание на управлението на структурите за това и на поредица от конкретни детайли, за да можем да гарантираме, че всички предприяти от Европейския съюз мерки се прилагат по надлежния ред и с по-голяма съгласуваност. Що се отнася до стратегията за 2018 година, там се съдържат доста подробности и необходимо да има по-голяма съгласуваност. Независимо от всичко това, нека кажа нещо, което е обвързано с държавните структури и политиката за интегрирано развитие. Е, изключително съм претестен от случващите се неблагополучия. В член 4 се предвижда комисията да се извлече полезните полуки от катастрофата по нефтения разлив. И ние смятам, че е необходимо да бъдат получени разяснения в а, спешен порядък. Така че а, ние сме изключително благодарни за включването на този член в доклада, но ние смятаме, че е необходимо по-подробно да бъде разработен този въпрос от страна на комисията. Как стоят нещата днес в Европа? Имаме ли планове за реагиране, ако подобно а, катастрофа се случи в Европа? А, имаме ли законодателни пропуски в Европа по отношение на търсенето на нефт? Трябва да бъде обърнато внимание на това и то да бъде отразено в интегрираната морска политика. На второ място, член 28 заслужава особено внимание. Програмата за възобновяване ще а, излече много а, полза от различните аспекти на политиката, по-добра безопасност, по-добри резултати в работата, в корабостроението в Европа. Освен това е необходимо да помислим за включването на ЕМСА в интегрираната морска политика. Остават все още някои неизползвани възможности, за да може агенцията да се включи по-активно. Благодарни сме много за този доклад. Ще се гласува през септември месец, така че разполагаме с малко време, за да поработим заедно по този въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо Тика. Господин Пасква. Да, благодаря ви, господин председател. Добре, дошла, госпожо комисар. Вие сте комисар по рибарство и по други въпроси. Когато се състоя вашето изслушване, когато бяхте кандидат-комисар, ние имахме известни съмнения за вашия ресор. Тогава аз бях не бях сигурен какъв ще е обхвата на вашите компетенции. Обаче сега въз основа на вашето изложение. Аз оставам впечатлението, че вие сте новия комисар по морски транспорт. Това може да доведе до определено противоречие в вашите компетенции тези на господин Калас. Надявам се, че няма да има също така някакво припокриване с компетенциите на господин Таяни в областта на туризма. Според мен този портфейл е доста сложен и това, което виждаме в доклада на госпожа Майснер е, че ситуацията е много сложна. Мисля, че всичко се свежда до член 50 от правилника. И нашата комисия трябва да се занимава с конкретния въпрос, свързан с транспорта. Разбира се, доклада като цяло е интересен, но той включва прекалено много различни въпроси. И от тук проистича въпроса дали това влиза в рамките на нашите правомощия, на нашата компетенция. Също така могат да изникнат съмнения, че ние надхвърляме правомощията си. В точка 26 на доклада Ван Дален се говори за правомощията на тази комисия. Но като че ли нещата по света винаги струват много скъпо, така че ако морската политика включи в себе си много различни сфери, докладчика ни помоли да изкаже мнението. Но ако интегрираната морска политика включва толкова много различни и важни сфери, то тогава ние ще трябва да говорим и за корбостроителниците. Ще трябва да говорим за замърсяването на околната среда и не само в Мексиканския залив, но и в други региони. Например, в Европейския съюз ние говорим за Средиземно море в този контекст. Аз съм малко скептичен, защото не съм сигурен, че нашите цели се вписват в контекста на нашия конкретен мандат. Ако няма проблем, още по-добре. И както каза докладчика, тогава нека да бъдем още по-амбициозни и да говорим за повече неща и да поемаме повече отговорности. Ние се подготвяме в момента да формулираме изменения по най-добросъвестен начин, за да подобрим още повече добрия доклад на госпожа Майснер. Благодаря. Има хора, които искат да се изкажат за втори път. Искам да кажа, че ако има време да им дам думата за втори път, аз ще го направя. Аз разбирам, че госпожа Тикал се изказваше от името на господин Блекенстайн, така че тя може след това да се изкаже от собствено име, но ако вие сте се записали да се изкажете втори път, то тогава ще ви дам думата доста по-късно. Нека това да бъде ясно. Сега господин Данели, изповядайте. Благодаря. Господин председател, бих искал да благодаря на докладчика и бих искал да приветствам госпожа Даманаки за това, че тя ни посещава днес и че тя си сътруднича с нашата комисия. Госпожа Даманаки е от остров, остров Крит. И тя знае, Какви са проблемите, предизвикани от човешката дейност в този регион, така че тя е наясно колко е важно в Европейския съюз да има интегрирана морска политика. Предлаганите мерки обхващат голяма част от морската дейност. При все това може да има някои противоречиви последици при прилагането на предлаганото законодателство. Смятам, че тази интегрирана политика ни позволява да засилим едно екологосообразно развитие и ще ни позволи да засилим обмена на информация и знания в сектора, като разбира се от отчитаме спецификата на различните морски региони в Европейския съюз, например. Този на Балтийско море и Средиземноморския регион. Ние много внимателно следим как върви изпълнението и оформянето на инициативата. Що се отнася до интегрираната морска политика, то за да бъде тя успешна, ние трябва да разработим допълнителни мерки, които обхващат няколко сектора. Госпожа комисар говореше за морско управление. Трябва по-внимателно да разгледаме проблемът с свръхексплуатацията на морските ресурси, а също така използването на възобновяемите източници на енергия. също трябва да разгледаме какво е въздействието на човешката дейност, що се отнася до околната среда в моретата. Всъщност координацията на действията е от ключово значение тук. Силната политика, която е насочена към опазване на морето, ще ни помогне да гарантираме едно синьо развитие, т.е. екологосообразно развитие на морските региони, но разбира се, тук всички заинтересовани страни трябва да дадат своя принос. И накрая бих искал да попитам госпожа комисар как тя възнамерява да укрепи морското управление – как тя смята да привлече всички заинтересовани страни в този процес, особено като виждаме, че няма особен ентусиазъм. Госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо Таманаки, за това, че се изказахте днес пред нас. Благодаря и на госпожа Майснер за нейния доклад. Като цяло, Бих се съгласил с това, че трябва да има една интегрирана морска политика. Тя трябва да обхваща рибарството, енергетиката, морския транспорт, нощеследователската дейност, опазването на околната среда и т.н. И в крайна сметка всичко това са взаимосвързани аспекти. И вие много правилно се спряхте на иновациите, защото в условията на економическа криза и предвид стратегията 2020 година, темата за иновацията е особено важна. Аз смятам, че в сферата на управлението на морските ресурси и иновациите в никакъв случай не трябва да бъдат пренебрегвани. Имам въпрос и също така коментар. И може би дори оценка по следното. Първо, дали сме в състояние да одобрим един документ, който говори за интегрирана морска политика, който е полезен. Нямам особен опит в този парламент, дори още няма една година, откакто съм депутат, но за мен е много странно, че ние приемаме много документи с много въпроси, но твърде рядко успяваме да вземем решения по достатъчно конкретни въпроси, така че европейските граждани да могат да видят някакви конкретни резултати, проистичащи от тези резултати. Ако вържем този въпрос с кризата и с стратегията Европейски съюз до 2020 година, ако вържем нашите инициативи с кризата и с стратегията, ние ще видим, че трябва да предлагам законодателство и мерки, които са по-тясно обвързани с конкретни резултати. Трябва да се обмисли какви са новите възможности за създаване на работни места. Работни места, които са традиционни, но също така и променени работни места, например в сферата на рибарството или промишлеността, ние виждаме възоснова на данните, че има региони, които са много новаторски, които създават нови работни места и то качествено нови работни места, които започват нови проекти, например енергийни проекти, които създават работни места в научно-изследователската, развойната дейност, например в сферата на биотехнологиите. Вие говорихте за 2012 година крайбрежните региони, които вече постигат напредък в рамките на този проект, могат да извлекат полза от политиката, изготвена от вашите служби, по-конкретно от гледна точка на бюджета, който се предвижда за следващата година, без да се чака 2012. И следващият въпрос е какво е бъдещето, какъв е бъдещия подход, който ще бъде възприят от комисията? Искаме да сме сигурни, че всички сме съгласни, като приемаме определен документ. Искам да ви попитам за документа за интегрираната морска политика. Дали този документ е одобрен не само от вас, но също така от комисарите, които отговарят за туризма, за транспорта, защото когато ни говорим за една интегрирана политика, тя трябва да бъде одобрена и подкрепена от всички. И разбира се, една интегрирана политика трябва да включва и регионите, защото те имат своето мнение за европейската политика. Ако не успеем да приобщим регионите към европейската политика, ако не успеем да сведем нашата политика до общинско ниво, ние няма да можем да взимаме правилни политически решения и ние няма да можем ефективно да решаваме проблемите. Много региони са напреднали много повече, отколкото съответните държави членки. И за това е важно да има обмен на информация и най-добра практика. Няма нужда да изобретяваме на ново колелото. Трябва да имаме иновации в Европа. Тук бих искала да посоча редица проблеми, свързани с безопасността и сигурността. Вие говорихте за това по-рано. В документа за интегрираната политика не видях нищо, което да се отнася до сигурността. А сигурността трябва да бъде част от тази интегрирана политика. Имаме кораби, които извършват риболов в водите на трети страни. Имаме кораби, които имат нужда от специални мерки защита. Тоест, ако имате сигурност и безопасност, която да е част от политиката и която да се отнася до рибарските кораби, смятам, че това ще бъде много добре. Аз съм за тази интегрирана морска политика, но за да я постигнем трябва да засилим координацията помежду ни. Ние трябва да го направим това и е в рамките на нашата комисия. Ние трябва да изпратим ясно послание, че ние сме наясно, че в комисията има съгласие по тази интегрирана политика. Защото в парламента, ние трябва да знаем какъв е реалният европейски проект в тази политика. Ако не го направим, то моят кратък опит показва, че ние просто ще продължим да обсъждаме това в различните групи и в различните държави членки, но нищо конкретно няма да излезе. Не можем да си позволим да губим време. Ние трябва да предприемаме съгласувани усилия, имаме нужда от един документ, който може да ни служи като образец в Европа и в цял свят. Смятам, че в тази сфера ние трябва да работим в посока на единен европейски модел, а не да създаваме нови противоречия сред групите или различните отдели на Европейската комисия. Благодаря ви, господин Тейлър. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, това е първото заседание на Транспортната комисия, в което аз участвам като пълноправен член. С голямо нетърпение очаквам да допринеса значително за дейността на тази комисия. От името на групата на зелените Приветствам като цяло посоката на доклада и смятам, че можем да го подкрепим. Ние особено приветстваме идеята, че обединяването на различните служби за брегова охрана, а също така в точка 14, необходимостта от конкретни стратегии и мерки, които да отговарят на конкретните потребности и специфика на различните морски региони. И аз също така си спомням, че самата госпожа Даманаки говори за това. Имам няколко предложения, които се надяваме ще направя доклада по-силен. И едно от тези неща е устойчивостта, което трябва да бъде един обединяващ елемент в интегрираната морска политика. Първо, що се отнася до точка 4, там се говори за петролния разлив в Мексиканския залив. Ние бихме искали да видим доста по-силна формулировка, например, призоваваме комисията да проучи всички възможности за вратички в законодателството на европейско национално ниво, за да се предотврати възможността подобно бедствие да се повторя. Също така искам да попитам комисията какво възнамерява да направи, що се отнася до безопасността на петролните платформи. Дали има някакви идеи за ново законодателство и ако да, кога комисията ще го публикува. Необходимо е също така да се засили призива към необходимостта от ефективна защита. Трябва да се призна изрично необходимостта от определяне на чувствителни или уязвими морски зони. Тези зони трябва да бъдат предмет на специална закрила и надзор и кораби с определени видове товари не трябва изобщо да могат да минат през тях. След това бихме искали да се придаде по-важна роля на защита на климата и морския транспорт трябва да бъде включен в схемата за търговии с емисиите и в целите Европа до 2020 година. Освен това, що се отнася до точка 17, ние смятаме, че там трябва да се засили призива, да се използва и да се създават възможности за използване на възобновяеми енергийни източници, включително енергията на приливните вълни. Що се отнася до научно-развойната дейност и нейния потенциал в тази сфера, също така смятаме, че точка 30 може да бъде укрепена. И накрая много приветствам текста в точка 29, където се говори за устойчив туризъм. Обаче бихме и искали този въпрос да бъде по-силно включен в принципите за опазване на околната среда в крайбрежните райони. И аз цял живот съм живял на край брежието на, в Обединеното кралство. Благодаря ви. Това беше първото ми изказване в тази комисия. Председателят, благодаря господин Тейлър. Да. Аз знам, че британците придават голямо значение на първата реч в парламента, затова поздравявам ви с вашата първа реч в Комисията по транспорта в парламента. Може би някои колеги не разбират колко е важно това, но аз изцяло разбирам. Така че моите поздравления. Сега е господин Канча. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Както ами, е добре известно, госпожо комисар, вие разглеждахте 2011-2012 година. Вие говорихте също така много за растежа, свързан с предлаганата от вас политика. Както каза госпожа Майснер, около 50% е потенциала за растеж, който вие посочвате във вашата програма. Но как вие смятате да осигурите постигането на този показател? Вие говорихте за разходите и за средствата, които би трябвало да покрият тези разходи. Има ли някакви целеви финансови инструменти, които ще ви позволят на вас и на вашите колеги да гарантирате необходимата координация. Може би бихте могли да ни кажете по-подробно за това. Ние в момента сме загрижени за заедостта и за лошото състояние на економиката. Защо и от тази гледна точка е важно как важните инициативи могат да бъдат реализирани. Трябва да отчетем това, че съществува регламент по рибарството, който ще влезе в сила през юли, но това законодателство може да създаде проблеми в крайбрежните зони. И необходимо да отчитаме това, защото трябва да отчитаме всички аспекти. Ако бихте могли повече да ни кажете с това, ще бъда много благодарен. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисара за нейното представяне и на госпожа Майснер също, да попитам е, нещо свързано с социалните аспекти, защото знае, че това е важно за тези райони. Това е важно и по отношение на нашата, видимостта на нашата стратегия по, от гражданите. Значи, предложението за е, пътнически права в морската област е, има такова, за, което въвлича и трите институции. Това е първата стъпка но много може да се направи, много подробения може да претърпи е, тази стратегия по отношение на е, терминали, е, адаптирането им и така нататък. В е, морската сфера знаем за съществуването на множество професионални проблеми, свързани с модернизацията, с е, въвличането, включването на млади хора. Та искам да попитам какво смятате да правите. Разбира се, прави се нещо по отношение на капитани и пилоти, но това е така водещото звено. А, какво ще е, предвиждате да правите по отношение на останалите? За най-отдалечените райони е, също искам да попитам, е, защото тези най-отдалечени райони в Европа играят важна роля в морската политика, въпреки отдалечеността им, въпреки големите разстояния. Да попитам и във връзка с тях какво смятате да правите. Има но проучване за нас богатството на морското дъно, по, е, потънали кораби и тяхното из, издирване, разследване. Какво смятате и в това е, по този въпрос да правите? И накрая ние сме в е, подготвителната фаза на финансовата рамка морската политика играе важна роля, взема важно място в общностния бюджет. Ние бихме могли да ви помогнем да се постигне увеличение на този отрасъл в общностния бюджет. Не искаме да се раздува бюджета, но да се отдели по-значителен дял на морския транспорт. Благодаря. Госпожа Тикол сега от свое име мисля, че ще иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Съвсем кратка ще бъда. Само да кажа, че графика, който госпожа Майснер предлага в е, член 3, предполага комисията да представи една хоризонтална политика за крайбрежните и морски райони до 2013. Но според мен 13 е много далеч. Е, тази стратегия би трябвало да бъде е, ограничена до 2011 най-късно, защото Европейския парламент създаде комисия, която отговаря за новата финансова перспектива. Мандата и започва да тече от юли тази година и до юли следващата година би трябвало ще се занимава конкретно с финансовата рамка. Така че този проект трябва да е готов преди средата на 2012 година, за да може да бъде взет пред, отчетен в новата финансова рамка и по и също така е, в кохезионната политика туризма, регионалното развитие, е, член 23 е, от доклада на госпожа Майснер е много полезен по отношение на туризма и регионалното развитие. Една молба. Когато става дума за проект за Подземния транспорт на е, въглерод, това може да стане само след, след оценка на въздействието върху околната среда. С цялото ми уважение е, към вас е, не бих могъл... Давам ви думата, но ако обичате по-кратък, защото няма да не стигне времето. Добре, няма да се повтарям. Аз поисках думата само за да кажа, че намерението ни е да подкрепим тази интегрирана политика, морска политика, която бе лансирана преди 4 години, а не започнем да поставяме под въпрос е, създадената вече стратегия. Бях ли достатъчно бърз? Да, изключително, за което съм и признателен. Няма да искам думата повече и добре, защото няма и да я получите. И така, ако позволите, госпожа комисар, да добавя и аз няколко думи от е, свое име. Мисля, че всички са за една, един подход, интегриран подход е, и такава политика. Господин е, колегата каза, че това не е нищо ново в, тази, в този комисия и би трябвало наистина вече да е, стъпим върху свършеното тук работа и докладчика също е, спомена докладите Пичек 1 и 2, като Рамбо 1 и 2 и 3, но въпросът тук е следния. Ако възприемем този подход е, за интегрирана морска политика, и помислим кой в парламента отговаря за, да, е, за придвижването на тази тема напред. Госпожа Майснер е, спомена въпроса, проблемът, е, спорът. Опитвам се да съм дипломатичен тук с Комисията по рибарство относно значимостта на тази комисия. Мисля, че е добре е, ние да забием нашия, нашето знаме и да кажем, че всъщност това е, попада в алмощията на Комисията по транспорта. Но това, което е на дъното и което се извлича от е, недрата, вече попада в, ком... в другата комисия. Сега няма да говоря за бедствието в е, Мексиканския залив. Наистина това е една тема, която занимава медиите и съвсем основателно, но трябва да припомня на членовете на, нашата, на тази комисия, че е, сондите, платформите не попадат, е, петролните сонди не попадат в в а, е, нашите правомощия. Те са в а, е, портфела на Комисията по е, индустрия. Но нас ни занимават условията, а, а, колкото до условията на заетост и така нататък, това вече е Комисията по заетост, но това, което засяга нас, ние, за да го свършим, ние би трябвало да разширим собствения си периметр, да включим други, да въвлечем и други комисии, които пък е, да използват собствен, техния мандат, е, за да бъдат е, засегнати въпроси като безопасността на петролните сонди и други. Разбира се, екологичните съображения трябва да бъдат посочени, устойчивостта, ефективността на морската промишленост също, както и стандарти за безопасност. Също така и сътрудничеството между държавите членки, защото, е, скъпи колеги, не съм убеден, че сътрудничеството в е, морските политики на държавите членки е на ниво. Все още съществува мислене от рода на това са, си, това са наши териториални води, наши крайбрежни води и ние ще е, се придържаме към това. Така че тук е, и двете комисии, и комисията, и е, специализираните комисии и комисията на Европейския съюз би трябвало да, така, да използват своите правомощия и е, влиянието си, за да е, се осъществи такова сътрудничество. Споменах тук е, петрола. Има други въпроси, свързани с нашата морска политика, които не трябва да бъдат е, пренебрегвани. Въздействието върху околната среда, колкото до МС, МС свърши чудесна работа в е, проследяване на кораби, които изпазват трюмовете си и, сливат сантините си води в морето, но още има какво да се прави. Е, да вземем пиратството. Преди 6 месеца въпросът беше пиратство. Всички искаха действия срещу пиратството, сега всички искаме да се прави нещо срещу потенциалните разливи от е, платформи. Значи, трябва да продължим натиска си от предишни дебати, и не да го отслабваме и той да бъде изместван от нова тема. Спомните си Роби Невенс доклада му по разбиването на кораби. нарязването на, на кораби и, и темата Бангладеш, но е, страшно много теми се преплитат тук е, и започнем ли да, вече да работим, можем да се движим, да придвижим всички тях, но наистина в Европа има потенциал не само за корабостроене. И бих искал госпожа Майснер да отчете това в доклада си, но и също така нарязването на кораби. Е, имаме експерти това да става по един добър е, екологосъобразен начин демонтирането на кораби е, вместо е, собствениците вместо собственици, корабособственици да ги костират да ги е, изпращат в пристанища в Бангладеш, където децата да е, ги демонтират. Въпросът с е, заетостта, например, Комисията по заетост да, да, да помисли за въпроса за чужди неевропейски граждани, е, които биват наети на, на на кораби по, под евро, плаващи под европейски флагове. Би трябва да имаме по, по структуриран поглед върху заетостта в е, морската индустрия. Значи само капитаните не са проблем. Ето, например, бих е, е, включил и Харватия тук. Изглежда всеки екипаж има капитан от Харватия в момента. Но и ние в Европа имаме наистина добре обучени хора. Не това е въпросът. Въпросът е за по-низкото ниво на екипажите. Как е, да се опитаме да направим кръвоплаването по-привлекателно за европейските граждани и как да ги привлечем да дойдат да търсят работни места в е, тази промишленост. Господин Тейлър, той е от крайбрежието, от южно крайбрежие на острова, аз, аз съм от великото, близо до това известно пристанище Ливър по... Тогава имаше времена, когато децата напускаха училище и се включваха в а, флота. Сега вече това не се случва. Господин Комуцакос Хареса ми последното му изказване. Не съм сигурен, че, съм, че същото се отнася и до първото му изказване. Защото не съм е, толкова убеден в е, ползите от развитие на крайбрежен туризъм. Вие, госпожа комисар, идвате от прекрасния остров е, Крит, един от моите любими острови с най-хубавото маслиново масло в света. Не съм сигурен обаче, че трябва да развиваме крайбрежен туризъм. Спомни си, когато имахме изслушване от господин Таяни, едно от нещата, които го попитахме е, е, и му казахме, е, че има нужда да се развие альтернативен план за туризъм, който да е по-устойчив екологично и във всяко друго отношение, което означава да се насочи туризма към други е, зони, не непременно крайбрежието, защото наистина цялата туристическа политика в ЕС се, се е, диктува, налага от е, крайбрежията и планините и се получава едно свръхзастрояване на крайбрежните райони. Гърция знае. Не искам да кажа, че трябва да се откажем от този вид туризъм, това, което казах на господин Таяни, беше, че трябва да потърсим по-устойчиви форми на туризма. И аз се позовах на примера с е, индустриално наследство, туризъм за възрастни групи по интереси и така нататък зная специалния, специфичния статут на Средиземноморието, за мен трябва всички води и крайбрежни на Европейския съюз да имат специфичен статут. Сигурна съм, че госпожа Тика още ни даде е, страхотен аргумент за това, защо Черно море трябва да бъде фокус на нашето внимание, както аз ще изтъкна убедителни аргументи за Ирландско море. Но по този начин няма да стигнем до никъде – няма да стигнем до една морска политика на Европейския съюз като цяло. И мисля, че това, което госпожа Майснер прави, е точно търс, да търси такава политика. И смятам, че това е вярния подход. И така да спра да ви получавам. Един въпрос за комисаря мисля, че госпожо Майснер, вие сте го отразили в доклада си. Не зная какъв, каква е ролята на е, Европейския съюз в Международната морс, организация по е, морска организация, защото е, държавите членки са се вкопчили за правото си да бъдем член там, но ако искаме да успеем в една, е, с една интегрирана морска политика е, на Европейския съюз, трябва да определим и много точно каква е ролята на Европейския съюз в международния орган, който се занимава с тези въпроси и бих искал да чуя какво мислите вие по отношение на тази организация. Благодаря. Сега възнамерявам да дам думата на комисаря, да отговоря на всичките 145 милиона въпроса, които бяха поставени, след което да ви попитам дали сте доволни и така. Комисаря имате благодаря, господин председател. Аз не съм чак толкова амбициозна да се опитам да отговоря на всички въпроси, но ще положа старание. Най-напред позволете да благодаря на всички ви. Нека пък да чуем малко гръцки. Та, благодаря на всички за отличните и градивни дебати, които току-що проведохме. Нашата интегрирана морска политика е наистина нова политика. Вие съвсем уместно отбелязахте, господин председател. И господин Комецакос много хубаво формулира също това, че не става въпрос за това дали ни трябва такава политика. Това решение вече сме го взели. Това е решение, което бе взето не само от комисията, но и от съвета и парламента. Съвършенно ясно казахме, че е необходимо да разработим интегрирана морска политика и да се възползваме от всички възможности, които такава една политика ни дава. В отговор на казаното от господин Паскуал, ще кажа, че по време на моето изслушване се спряхме и на този въпрос и а, реагирах тогава на заявената загриженост. Казах, а, че не съм комисарят по рибарство, но аз съм а, поела ангажимент и ще трябва да го изпълня. И а, ако не съм достатъчно откровена, мога да бъда критикувана от вас, господин Паскуал. Бях критикувана по време на, пос... в... на вземането на последното решение на съвета по морските въпроси, така че ще трябва да положа по-големи усилия, въпреки че разбирам а, вашата загриженост във връзка с така нареченото това с объркване. Ние тук не говорим за никакво объркване, говорим за съгласуваност. Позволете да подчертая, че госпожа Майснер в своя доклад дава отличен пример за добрата съгласуваност. Ще ми се да подчертая – а, каква е следващата стъпка, предвидена от госпожа Майснер? Тя предвижда именно интегриран подход, който цели да обхване всички въпроси. Тоест, той да е междусекторен – и според мен, вместо да се опитваме да определим правомощията на този или онзи, по-добре да си сътрудничим и да постигаме резултати и това е моето намерение. Искам също така да ви съобщя, че това, което казах в първото си изказване за непостигнатия напредък по отношение на интегрираната морска политика, политика е нещо, което вече е обсъждано най-подробно и е постигнато съгласие по него. Тези въпроси сме ги обсъдили с комисарта Жани и комисаря Калас и Поточник и а, сме се договорили какво ще трябва да постигнем заедно. И с удоволствие мога да отбележа тук, че така бе улеснена моята а, работа. Нека сега премина по, към въпросите по същество, а именно въпроса за управлението. Радвам се, че всички отбелязват този проблем. Съгласна съм с вашата загриженост. Господин Комоцакос, го спомена, господин Данели го спомена, представителя на социалистите. И се надявам, че след последното решение на съвета по общите въпроси ще постигнем някакъв напредък Съвсем откровенно ще ви кажа, че причината, поради която не постигнахме до напредък до тук е, е същата, е, която обсъждаме и тук сега. А именно това объркване, смесване на компетенциите и кой отговаря за морските въпроси, кой е всъщност министърът, към който трябва да се обърнем. Смятам обаче, че сега вече имаме едно политическо решение, вече съм разговаряла с доста от държавите членки и към края на година да се надявам, че ще изградим мрежа на министерско равнище – а, за съгласуване на политиката. Удовлетворена съм да чуя, че вие обръщате внимание на тези проблеми, ще а, сведа това до знанието на комисарите и ще се постараем да постигнем резултати. По отношение на растежа и заетостта в сферата на а, мореплаването. Госпожа Майснер споменава този въпрос в своя доклад, той бе споменат и в други изказвания. Въпрос е какво можем да направим, за да привличаме млади хора а, да работят в областта на мореплаването. Обсъждала съм този въпрос с комисарят Андур, който отговаря за заетостта. Нашето намерение е да подобрим условията и безопасността и заплащането в областта на мореплаването. Това е пътят за решаване на проблема. Казвам това, не знае дали знаете, но е хубаво да ви припомня, че много държави членки, не мога да кажа колко точно, всъщност не са ратифицирали до сега Конвенцията на МОД за сигурността, възнаграждението и заетостта в областта на морската индустрия. Трябва да работим в тази сфера и трябва да работим заедно с Международната организация на труда, по труда. И споменавам това, господин председателю, защото работим по този въпрос и поддържаме много добри отношения на сътрудничество с а, а, Международната организация по мореплаване и ще се опитаме да постигнем статус на наблюдатели и ще видим какво ще се получи. Но съм съгласна с вас, че трябва да имаме обща позиция и а, е, това е много важно. Какво ще направим по въпроса на повишаване степента на заетост в морската индустрия. вече съм предприела необходимото да направим едно проучване, да използваме всички сценарии и възможности за подобряване на качеството на заетост в този отрасъл. Първите резултати от проучването са окоръжаващи, защото те показват, че в тази сфера най-общо, въобще в морската сфера, има огромен потенциал, който превишава потенциала въобще на пазара на труда. И ние трябва да се възползваме от това, отговарям а, тук а, на зададения въпрос за резултатите. Резултати ще постигнем. А, естествено, не бихме могли да финансираме всички а, инвестиции, а, тъй като средствата, с които разполагаме, не са големи, но 50 милиона са само началото. Очакваме вашата подкрепа, а, за да постигнем а, по-добро отношение а, в сферата на финансовите перспективи в Европейския съюз въобще. И така минавам към последната точка – много от вас споменаха бедствието в Мексиканския залив. Да, трябва да реагираме и много въпроси повдига това бедствие. На първо място факта, че ние в Европейския съюз като организация сме се пристрастили към нефта. Имаме проблем и трябва да го да се изправим лице в лице с, не, с този проблем. Имаме възобновяеми енергийни източници в тази сфера са постигнати добри резултати. Използването на възобновяемите енергийни източници на морето. С господин Етингер работим по този въпрос. Много не се знае за това. Говори се за ветровата енергия и множеството а, проекти а, в морската шир. А, но искам да спомена и възможността за използване на приливните вълни, термопотенциала, който крие морето. Много са възможностите и трябва да инвестираме в иновациите и да извлечем максимална полза. Така че първото предизвикателство, пред което ни изправя бедствието в Мексиканския залив, е нещото престрастяване към нефта и на второ място необходимостта да а, опазим околната среда, когато се а, случват такива аварии. Предполагам, че комисията ще излезе с конкретна инициатива. Всички комисари, господин Етингер, господин Поточник и всички комисари са съпричастни. И смятам, че и председателят Барозо самият ще застане начало на тази инициатива. Много бих се радвала да предам вашето послание на комисията, именно за необходимостта да си сътрудничим помежду си и да си сътрудничим с САЩ, както предложи почитамия член на парламента. Ще положим максимални усилия да извлечем полки от това бедствие, тъй като пулки има, както вече споменах господин председателю. Искам да благодаря на всички е, за включването в дискусията. Ще се постарая да взема предвид всяко предложение. И сега ще повторя, че въобще не се опитвам да иземам компетенциите на други комисари, а се стремя към сътрудничество и най-добрият начин да изпълня възложените ми е, задачи е да направя именно по този начин – и ще вървя в тази посока. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Госпожо Майснер, искате ли думата да отговорите? Е Наистина ще бъде пределно кратка. Благодаря за многото е, изказвания и коментари. Това показва, че е, общо взето сте в подкрепа на избраната от мен посока е, искам да се обърна към колегата Паскуал, който казва, че не е, попада всичко това в нашите компетенции, но е, вярвайте ми, наистина с член 50 и се съобразих от самото начало. А, питах се дали сега аз отговарям за транспортна политика. А, Питах се дали да, да, да отделя нещата, както в доклада на господин Ван Дален, или да не ги интегрирам. Реших и избрах този интегра, интегриран подход. Казах ви за кластерите. Е, наистина използвах този подход да, и, е, да разговаряме и да чуем мнението на кластери, е, групи от хора от различните отрасли. И разбира се, трябва да се запитаме да говоря ли за научно изследователска дейност, за климата и така нататък, но Комисията по околна среда и ИТРЕ е, също трябва да бъдат въвлечени. Е, за какво говорим тогава, ако не въвлечем всичките тези е, участници в една един интегриран подход. Мисля, че е, това е в е, духа и на е, написаното и създаденото от Вили Пичек. Аз работих в... Е, е, изтъпих върху неговите е, констатации. Благодаря на всички за активното участие. Благодаря и на вас, е, госпожа комисар, за това, че бяхте тук и за е, това, което ни казахте. Благодаря много, госпожо Майснер. Е, няколко технически подробности. Е, Срока за, изме... за внасяне на изменение са 9 юли по доклада. В гласуването ще бъде септември в Комисията по транспорта, след като се си отпочинали от, през вакансията. Господин председател, очаквам да ви видя в Крит. Аз щях да спомена Крит, да. И ще, гласува, ще се гласува в пленарна зала до края на 2010 -та. Това е графика. Благодаря е, на всички за този отличен дебат. Е, благодаря на е, членовете за приноса им към този оживен дебат. Наистина очакваме с вас, госпожо комисар, да работим в тясно взаимодействие в непосредствено бъдеще и се надявам да посетя исторически богатия на исторически находки и красив остров Крит и е, на почивка ще взема този известен... А, ще взема е, оттам, там, е, надявам се, на, така, ще бъд, си тръгна добре екипиран с е, е, е маслидово масло. Okay, colleagues. Колеги, Next item on the agenda. Следващата точка на дневния ред е на мнения с комисията 100 Както си спомняте, там наши представители са госпожа Тикао и господин Коркар. Госпожа Тикао е само представена днес, така че тя всъщност ще представлява нас. Господин Тейлър си тръгна. И така заповядайте, госпожо Тикао, имате думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще ви запозная с дейностите на групата по стола. Групата беше създадена с решение 26 от 1992 година. След това имаше промени и допълнения, взети в резултат от други Решение Това е комисия за научна техническа оценка на наличните възможности. Целта е Европейския парламент да бъде подпомогнат при взимане на различни решения, свързани с проекти и програми, отнасящи се до научно-изследователската дейност. Това е една ключова дейност на Европейския парламент. Групата 100 предоставя на Комисията на Европейския парламент и на други заинтересовани органи независими проучвания, за да се извърши оценка на въздействията. Също така организираме форуми. Ансамблul ei examinează и компара реализа... Където държавите членки, академичните среди могат да съпоставят научни изследвания, изследвания, които са от интерес за гражданското общество. Бих искал да изтъкна, че ние възприемаме един стратегически подход, т.е. нашата дейност в значение се отличава от отдела за изследвания на парламента. Те се занимават с конкретни секторни и краткосрочни проекти, така че ние не се занимаваме с проекти, които влизат в ресора на определена парламентарна комисия – ние се стремим да възприемем един широк, мултидисциплинарен подход, който да обхваща средносрочни и дългосрочни цели. Дейностите са, например, научен анализ, независим научен анализ, без да се допуска конфликт на интереси, и да не се допуска изкривяване на обективността. Възгледите на комисията Стоне задължително отразяват възгледите на парламентарните комисии, парламентаристите в Европейския парламент. Целта е да се предоставят резултати от независими изследвания. Нашият бюджет е част от бюджета на Европейския парламент и той се управлява от Генерална дирекция вътрешна политика в съответствие с правилника. И в съответствие с устава и правилника за дейността на СТО ние имаме 50 члена. 15, извинете. Имаме 4 члена от научния технологичен комитет, има двама души от Комисията по заедостта, двама от Комисията по околна среда, двама членове на групата са от Комисията по вътрешен пазар, двама от Комисията по транспорта, това съм аз и господин Кох. Има двама души от Комисията по замеделие. Членовете на стол работят с мандат от 2000, ох, извинете, от 2 години и половина и този мандат може да бъде удължен. Заседанията се провеждат по време на пленарните заседания в Страсбург, обикновено в четвъртък сутринта. За съжаление, времето на заседанията съвпадат, например, с, с заседанията на Транспортната комисия или на групата на социалистите. Затова ние се стремим да гарантираме това, че колкото се може повече членове на стол присъстват на заседанията ни и ние се стремим да решим проблемът с неприятното съвпадение във времето на провеждането на нашите заседания и други заседания. Работата ми с господин Кох и другите колеги, които работят в сферата на координацията, означаваше, че в началото на годината имахме обсъждане на възможни проекти и Комисията по транспорта беше изпратила три предложения за изследвания. Имаше още три предложения. Едното предложих Ханс и две бяха предложени от господин Тартарела. Предложенията от Транспортната комисия са следните. е използван електрическия транспорт, градския транспорт. Възможностите да се използват електрически двигатели в железопътния транспорт, в колелата, да се използват колела с електрическо задвижване, а това се вписва в проекта Екотранспорт, както и е проекта за намаляване на емисиите и намаляването на използването на изкопаемите горива в морския транспорт. Всички тези три проекта са финансирани в рамките на темата екологосъобразен транспорт, а другите два проекта ефективност и сигурност на летищата. Този проект не получи толкова точки по време на гласуването, колкото бяха необходими, обаче това обаче ще бъде включено в един проект с по-малък мащаб. Имаше проект свързан с това. Проектът се казва Новата ера в системите за сканиране, за скенери. Така че тези последни две предложения не получиха достатъчно точки по време на гласуването, но те ще бъдат включени в рамките на едни по-малко мащабни проекти. лок о и за тези от вас, които проявих интерес, искам да кажа, че в скоро време ние ще можем да участваме. Утре от 9.30 до 11.30 ще имаме една конференция, която е организирана от комисията СТОА. Идеята е да се избегнат прекъсвания. Ние ще се срещаме с експерти в сферата на въздушния транспорт и вулканичната дейност, за да избегнем подобни ситуации в бъдеще. 23 de proiecte pentru a fi realizate în cadrul STOA. И искам да ви припомня, че в началото на мандата имаше 23 предложения за проекти за изследователска дейност в рамките на правомощията на СТОА. Три от тях бяха от Комисията по транспорта. Също така аз и колегата в СТО предложихме два допълнителни проекта в сферата на екоефективния транспорт, което включваше използването на електрически двигатели и електрически велосипеди. Разбира се, тук е важно също да се гарантира това, че трябва да има и достатъчно електроенергия, която да се произвежда, за да могат да бъдат задвижвани подобни превозни средства. Тук има материали от комисията СТОЛ това е бюлетина също така допълнителна информация за комисията. Благодаря ви с удоволствие, ще отговаря на вашите въпроси. Благодаря ви, госпожо Тика. Господин Брош, заповядайте. Благодаря. Колегата Копис не е тук. Аз от него име благодаря е, е, за доклада. Няколко практически въпроса да поставя. Имаме тук документа Бъдеще на европейския е, транспорт. Е, този документ поставя малко общи въпроси, а именно кой ще координира различните проучвания – които се правят в, е, на европейско равнище и по поръчка от парламента. Предполагам, че има такъв координатор, защото важно е подобни инициативи да не се движат независимо една от друга и паралелно, защото така се пилеят много повече средства, а някой да има грижата да да, да координира тези проучвания, за да имат те повече смисъл, да не останат само на хартия и да не се е, водят е, паралелно и независимо е, не само от една комисия, разбира се, всяка комисия има възможност да възлага подобни, но аз мисля, че е необходима е, такава координация. Смятате ли е, така или не? И второ, е, вече тези търгове за, за, за проучваните как се провеждат те, Иначе смятам, че идеята е много добра да се набира информация по този начин, но виждам, че тези студии са ограничени до Унгария, Гърция и Холандия. И... Извинете, и Дания. Кой установява е, кой решава, че тези анализи трябва да се ограничат е, до тези три държави, а не да се вземат предвид по-широк кръг е, държави от, от Европейския съюз? Благодаря. Благодаря, господин Алхадрави. Благодаря, господин председател. По време на предишния мандат аз работих заедно с Силвия и, и използвах възможностите на стола и разглеждах възможностите които съществуват за транспорта на дълги разстояния. Бих искала да кажа няколко неща, които ограничават дейността на стола. Всичко зависи от това, кой научно-изследователския център получава задачата да извърши проучването. Ние говорим за избор на държавите членки, които се извършва научно-изследователска дейност. Обаче всъщност нещата зависят от това, кой точно ще получи поръчката да извърши проучването. Например, Белгия може да бъде една подобна страна, обаче все още няма такова одобрение за съответния научен институт в Белгия. Така че конкретни случаи тези три страни бяха унези, които просто бяха подбрани. Така че това беше първия етап от проучването, когато университетите, следователските центрове или институтите бяха помолени да разгледат даден въпрос и от там вече се формулираха варианти за предлагана политика. Един важен аспект, свързан с ТО, е това какво очакваме от нашите представители в СТО. Те трябва да подберат досиета, които заслужават да бъдат предмет на научно изследване. Те трябва да мислят напред с един хоризонт от 3 до 5 години. Понякога една година минава преди да се постигне съгласие за това какви изследвания да се възложат. Така че това е един жизнен цикъл, който трябва да отчитате. Той продължава около 2-3 години. Съгласен съм, че първият предлаган проект Ефективен екотранспорт може да бъде от интерес за нас, тъй като той е свързан с градската мобилност. Искам да попитам Силвия. По какво вече е постигнато съгласие? Какъв е графика на изпълнението на това проучване и какви очаквания можем да имаме? Дали ще има допълнителни проучвания? И накрая, господин председател, за да приключа. Следващата година Комисията по стола ще продължи да работи, но може би е добре тя да обърне внимание на доклада Грош. Ние говорим за изследвания, отнасящи се до средносрочен период, но вече има и стратегия Европейския съюз 2020 година. Затова бих искал да задам повече въпроси. Благодаря искам да ви подсетя, че след 7-8 минути ще имаме заседание на координаторите. В 7-8 минути, госпожо Майстер, имате думата. няколко от въпроса вече бяха, получих отговор си, но аз искам да кажа, кога се очакват резултатите? Това са бъдещите теми, в които доклада на Матиас Грол ще играе голяма роля но трябва да знаем е, какви, е, кога ще излезат резултатите, за да знаем какво ще правим нататък, за да си поставим съответните срокове и да си е, планираме работата нататък. Госпожа Салинова. Салинова. Já bych měla pouze krátký dotaz, také praktický, a to, jak... Pracovávají. Všechno děkuju. Въпросът ми беше за страните, в които всъщност е възложено да бъдат извършени изследвания. Аз не чух превода на вашия въпрос, затова молбата ми е да повторите отново въпроса, който е свързан с казаното господин Алкадрал и как се разпределят тези изследвания дали би било преувеличено да кажем, че едни и същи университети получават такива задачи или се разпределят по-справедливо. С цялото ми уважение към госпожа Майснер, искам да кажа, че университета в Карлсруе се появява във всички изследвания. Така че въпросът е как могат университетите и изследователите да постигнат достъп до 100, до тази възможност за оценка. Ще отговоря, господин председател. Este un raport realizat pe mandatul. Ще се радвам да отговоря на тези въпроси. Това бе направено по време на мандата на предишния отдел, мога да ви кажа какво става сега и така да отговоря на въпроса на господин Кадрави. Може да изпратите искане до комисията по стола. Е, прави се анализ на заявките и през годината, разбира се, можете да изпратите отново такова искане за възлагане на изследване – Предвид бюджета и броя на а, заявките, а, комисията в стола гласува и в зависимост от а, подредбата и броя на гласове, които е получил проекта, той се възлага за изпълнение и този проект, който получи най-много точки, той бива изпълнен. Има някои технически спецификации, които трябва да бъдат подготвени по проектите и те биват отчитани при възлагането на договора. Ще изчета член 5 от регламента за 100 в съответствие с финансовия регламент и неговото прилагане. Оценката бива извършвана и изследването се възлага на един или повече изпълнители и всичко това се основава на начина на гласуване в стола, в отдела. Проектът след това бива избран и се пристъпва към процедура по възлагане на изпълнението по договор това става чрез процедура за публичен търг. И ние работим с а, изследователи в различните държави и членки. Подлагаме на оценка самото изпълнение, оперативната работа, също така желаните резултати всички знаят какви са генералните цели на комисията по стола. И окончателна оценка се прави от външен независим орган, на който не е възложено самото изпълнение по стола и това препотвърждава а, ценните становища в доклада и се гарантира обективност именно благодарение на всички тези процедури. Надявам се, че успях да отговоря на зададения въпрос. Университетите, които проявяват интерес, могат да заявят този интерес, като участват в процедурата индивидуално или да работят в консорциум, като се премине през търг. Да отговоря сега на въпроса на госпожа Майснер. Има краткосрочни а, проекти от 3 до 9 а, месеца е тяхната продължителност. А, имаме и а, едногодишни и тригодишни. Що се отнася до екологосъобразния транспорт, ефективния транспорт, можем да направим една разбивка на техническите спецификации. Това е един дългосрочен проект и ще отчетем казаното от господин Алкадрауи. Ще положим всички усилия техническите спецификации да бъдат приведени в съответствие с доклада и също така стратегическите цели, които са заложени от Комисията по транспорта. Струва ми се, че така изчерпах всички зададени въпроси за начина на работа с а, изследователските центрове и консорциумите от такива. Като комисия ние винаги а, можем да внасяме предложения пред стола, но това трябва да бъдат изследователски проекти, които обхващат различни отрасли. Целевите проекти могат да бъдат финансирани от други организации, но не от 100. Надявам се, че отговорих на зададените въпроси. Ще се радвам да внеса пояснения по-късно, ако има нужда ще ви осведомяваме на ниво комисии за да можете да следите изпълнението на проектите. Благодаря на госпожа Тикао, благодаря за предоставената информация, благодарим на господин Кох и двамата представлявате Комисията по транспорта в СТО. Минаваме към точка разни, нямаме такива предложения и затова искам само да ви припомня, че следващото заседание ще бъде тук в Брюксел, понеделник на 12 юли в 3 часа след обед. Благодаря за присъствието. Сега оставаме за заседание на координаторите. Приключихме с заседанието.